Myślę, że powoli możemy zaczynać, żeby poprawić Państwu. Нека започнем заседанието, за да ви зарадвам. Ще кажа, че тук е господин Дес. Ето той ще заеме мястото си, защото Имаше табелка с неговото име, но нямаше къде да седне. Не знам дали това е случайност или нещо друго. Уважаеми дами и господа, преди да започнем заседанието, нека кажа, че преводачите поискаха възможността да направят съобщение, така че, моля ви, служете си слушалките, ще помоля преводачите да направят своето съобщение. Уважаеми европейски граждани, уважаеми европейски депутати, преводачите ви информират, че трудовият спор за новите работни условия, наложени едностранно, все още продължава и е в третата си седмица. Въпреки многобройни отстъпки от наша страна, управлението не е направило опит да разреши конфликта. Преводачите в няколко кабини бяха реквизирани непропорционално, за да работят на това заседание. Със съжаление ви уведомяваме, че няма да позволим просрочване на времето и ще приключим заседанието точно в 12.30. Класки е, са выразem нашето попарча. Нека продължим. Чухме ръкоплясканията. Това е и знак за нашата подкрепа. Благодарим на преводачите за направеното съобщение. Администрацията като че ли все още не иска да реагира, но както и да е, нека да преминем към дневния ред. Приемане на дневния ред, знаете езиковия режим. Сега преминаваме към електронното гласуване. Първо започваме с становището на комисията ЕНВИ, регламента относно продуктите за растителна защита. Петър Яре, докладчика. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички колеги. Нашия координатор Алберт Дес е, всъщност няма нужда от място за сягане, така че е, той е, е на мястото, където трябва да се намира. По тази причина не му е необходимо място за сядане. Сега по доклада аз първо искам да благодаря изрично за наистина чудесното сътрудничество с докладчиците в Сянка. Ние там а, наистина работихме по същество и много целенасочено успяхме да постигнем много добри компромиси. Две послания искам да отправя. Първото, това е всъщност основното послание и то е следното. Целите, които тогава преследвахме през 2009 година с този регламент, а именно приемане на продукти за растителна защита в Европейския съюз и дебюрократизацията на този процес не са постигнати дори и в зародиш. Затова комисията представя нов регламент и в рамките на 120 дни едно активно вещество трябва да бъде разрешено. Това не е постигнато. Второто ми желание, ако мога така да се изразя, искам отново многото добри компромиси във всички политически групи, е, този дух, е, смисъла на тези компромиси, компромиси да намери прием в е, заключителното становище на Комисията по околна среда. Това може да бъде също добър знак за сътрудничество между двете комисии. Благодаря, господин председател. Życzenie bardzo ambitne, dobrze aby było zrealizowane. Наистина, много амбициозна цел. Нека преминем сега към гласуването. Започваме с компромисно изменение А. Край на гласуването. Ще ви помоля всички да гласувате електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За. Против. Приема се. Господин Агнил, господин председател, искам да прекъсна гласуването, защото телефонът на моят Моята колега непрекъснато звъни. Аз не мога да гласувам. Просто не разполагам с такава техническа възможност. Сега телефонът спря, извинявам се. Е, просто го хвърлете в кошчето, казва председателят. Изменение 52 на госпожа Магине за. Против. Приема се. 54 приема се. 55 приема се. 56 за, против, отхвърля се. 57 за, против, отхвърля се. Компромис Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Така стигаме до 139-то изменение за против. Приема се. Стои 140 за, против, отхвърля се. 158 за, против, отхвърля се. Компромис хаш. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 за. Приема се. 15, 16, извинете, за, приема се, 17 за, против, отхвърля се, 18 за, приема се. 21 за, против, отхвърля се. 24 за, против, отхвърля се. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. 29 за, против, отхвърля се. 30 за, против, отхвърля се. Компромис 1. Компромис и, извинете, край на гласуването. Приема се. 66 за, против, отхвърля се. 68 за, против. Да проверим 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70 за, против, приема се. 71. Искате да проверим. 70, добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71 за, Приема се. 74. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Отхвърля се. Искате да проверим. Първа част на 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за, против, Отхвърля се. Седемдесет и пет за. Против. Приема се. 76 за. Против. Отхвърля се. Компромис J. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осемдесет и шест да за приема се. 90 за против отхвърля се. Компромис К. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 92 за, против, отхвърля се. 94 за, против, отхвърля се. 96 за, против, отхвърля се. 97 100 за, против, приема се компромис L. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 109 за, против, приема се. 112 за, против, отхвърля се. 114 за, против, отхвърля се. 115 Компромис М. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Н. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 125 господин Данта за, против, приема се. 127 за, против, отхвърля се. 128 за, против, приема се. Компромис О. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 143 за, против, приема се. 145 за, против, приема се. 147 за, против, отхвърля се. 149 за, против, отхвърля се. 152 за, против, отхвърля се. 154 за, против, отхвърля се. 155 за, против, приема се 157 за, против, приема се 159 за, приема се 161 за, против, отхвърля се 162 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 163 за, против, отхвърля се. 164 за, против, отхвър... а, приема се. 165 за, против, приема се. 167 за, против, отхвърля се. 168 за, против, приема се. 169 за, против, отхвърля се. Сега гласуваме цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодарим на господин Яр. Искате ли думата? Не, благодаря господин председател. Както казах, има много добри идеи в Комисията по селското стопанство. Те са включени е, в е, измененията в това становище, така че нямам какво да кажа повече. Така че ние ви пожелаваме е, на вас е, и на нас самите всичко добро. Продължаваме с следващото гласуване. Точка 4. Извличане на ползи от глобализацията, търговски аспекти. Водеща комисия е Инта. Ние предоставяме само становище и госпожа Каденбах е изготвила становището, за което ние и благодарим най-сърдечно. Но мисля, че би било по-добре, ако тя направи встъпление. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха много ценни предложения. Аз мисля, че ние през цялото време дискутираме по предизвикателствата и шансовете, но също и за опасностите, които проистичат от глобалния пазар, в частност чувствителната сфера на селското стопанство. И се надявам много, че във водещата комисия са изразени основателните грижи на селското стопанство от производствената сфера, но също и от селските райони и това намира отражение в доклада. Благодаря. Благодаря, госпожо Каденбах. Външните обстоятелства естествено определят в голяма степен търговията и глобализацията и имат все по-голямо влияние върху европейското селско стопанство. Аз мисля, че трябва да дискутираме много по-често по тези въпроси. Колегите, които се занимават с търговия, трябва да се убедят по-силно колко важно е селското стопанство, защото цялата проблематика много често те не могат да обхванат, те не я осъзнават. Важно е също да има достатъчно бюджетни средства за аграрния сектор, но когато външните фактори не са благоприятни. Е, мисля, че това не е добре като цяло. Сега, първо гласуване с код Кейто за, против, е, отхвърля се. Сега, компромис А. Откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 с вдигане на ръка за, против, или мисля, че преди това трябва да се гласува по друго изменение. Добре, отбелязваме. Секретарията потвърждава, че има грешка в нашите материали. Първо, 108 за, против, отхвърля се. 11 за, против, отхвърля се. 12 за, против, отхвърля се. 13 за, против, приема се. 14 за, приема се. 15 за, против, отхвърля се. 16 за, приема се. 17 за, приема се. 18 за, приема се. 19 за, приема се. 20 за, против, отхвърля се. 21 за, Приема се. 22 за. Приема се. Компромис Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4, а, 34 за. Приема се. 39 за, против, отхвърля се. Компромис С, начало на гласуването. Заме към гласуване. Край на гласуването. Приема се. 41 Сдигане на ръка за. Против. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Начало на електронното гласуване. Гласуваме изменение 41 на госпожа Агилера. Край на гласуването. Извинявам се. Приема се. Но а, преди не беше толкова ясно. 42 отхвърля се. Също трябва да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването по изменение 42. Край на гласуването. Тук не се излагах. 43 за. Приема се. 44 за. Против. Нека да проверим. Гласуваме 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 45 за. Приема се. 46 за против. Нека да проверим начало на гласуването. Начало на гласуването по 46. Сега, край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Е. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с изменението на господин Капуто. 58 за, приема се 59 за, приема се. 61 за, против, отхвърля се. 63 за, приема се. Но, нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме 63, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 64 за. Приема се. 66 за, против, отхвърля се. 67 за, против. Нека да проверим. Гласуваме изменение 67, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, отхвърля се. Компромис F, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 82 за. Приема се. 84 за. Против. Отхвърля се. 86 за. Против. Приема се. Компромис Х. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 96 на господин Дантан и госпожа Делае. Кой е за? Приема се. 97 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването по изменение 97. Край на гласуването. Приемте. Приема се. Компромис и начало на електронното гласуване. тече гласуването по компромис и сега то приключи, приема се. 104 нашите испански приятели за, приема се. Изменение 105 за, против, отхвърля се. Компромис и от за. Всъщност откривам гласуването, край на гласуването. Приема се. Компромис К. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 110 за. Против. Отхвърля се. 113 за. Приема се. 114 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването по 114. Гласуваме по изменение 114. Край на гласуването. Приема се. 115 за. Приема се. Компромис е. Л. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 120 за. Против. Отхвърля се. Компромис М. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме сега към компромис N. Кой е за? Всъщност, откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. 122. Сдигане на ръка за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме 122. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 123 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 124 за. Против. Отхвърля се. 125 за. Приема се. 126 за. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме цялото становище с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Госпожо докладчик, поздравяваме най-сърдачно вас лично и всички, които са работили заедно с вас по това становище. Госпожо Каденбах, желаете ли да добавите нещо? Не? Всъщност искам да благодаря на всички колеги и разбира се в колегите в Инта наистина има съгласие по нашия доклад, всъщност ние трябва да се погрижим те да, дадат своето съгласие. Естествено, ние можем да подкрепим вашето желание. Това е общо желание на всички. Гласуването ще се проведе чак през септември във водещата комисия и е, тази тема ще се разглежда на пленарна сесия през октомври. Искам да посоча, че е, сред нас има гости на господин Калица. Те влязоха в залата. Те искат да присъстват, е, всъщност присъстват на една техническа част на нашето заседание, тъй като гласуваме в момента. Каним ги обаче на следобеното заседание, където ще има интересна дискусия с комисара. Сега преминаваме към точка 5. Авторът на това становище е заместник председателя на парламента господин Валкарсел. Водеща комисия е комисията по бюджети. Както казах, ние изготвяме само становище и е, става дума за мандат за тристранната среща по бюджет 2019 година господин заместник председателят на парламента не присъства в момента и може би в този случай аз ще представя накратко темата, както казах. Ние изготвяме становище за комисията по бюджети. Всъщност това становище е изготвено от господин Вълкарсал. 44 изменения има по това становище, има 4 компромисни изменения. Мисля, че няма какво повече да се каже по това становище. Искам сега да Поздравя най-сърдечно сред нас госпожа Моран. Тя е нова в нашата комисия и е, застъпва на мястото на господин Денано. Нейната задача е изключително трудна тук, но съм сигурен, че с нея ще работим точно толкова добре заедно, както с господин Денано. Моля, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Действително, аз много добре осъзнавам задачата, която трябва да изпълня, да заместя господин Донано и аз Имам информация за начина по който ще протече тази среща и е, мога да кажа, че срещата протече много добре. Становището, което беше представено, беше обсъждано без. Е, да, е, има много противоречия. Документът сега постъпи в Комисията по бюджети, за да се гласува във връзка с бюджета 2019 година и е, всъщност това е, е съвсем спокойна информация за този документ. Благодаря. Естествено, Живеем в интересни времена тук в парламента, защото когато стигнем до финалната права е важно да приключим всичко добре, така че ви пожелаваме успешна работа в парламента, също и заедно с нас в тази комисия. Сега преминаваме към гласуване на становището на господин Волкар Сал. Компромис едно, моля гласувайте. Замикаме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Лазо Колумбие. Явно гласуване за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Господин Капуто за, приема се. 10. За, против, отхвърля се. 8. Магинес за. Приема се. 9. За. Против. Отхвърля се. 11. За. Приема се. 13. Виегас. Приема се. 14. Приема се. 15. тема Федерли за, против, отхвърля се. 16 за, приема се. 17 за, приема се. 18 за, приема се. 19 за, приема се. 20 за, против, отхвърля се. 21 за, приема се. 22 за, приема се. 23 е, за, против, отхвърля се. 24 за, против, отхвърля се. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се. 28 казва председателя. Не, 29. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте компромис 2. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте компромис 3. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Виегас. Явно гласуване за, против, от, отхвърля се. 34. За, приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте компромис 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42 за, приема се. Да. Изменение 43 трябва да се гласува електронно. Моля, гласувайте изменение 43. Край на гласуването. Отхвърля се. И така. Стигаме до гласуване на проекта на становище със съответните изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Проектостановището е прието. Поздравяваме господин Валкарсел. Моля да предадете поздравленията. Благодаря ви за съдействието по време на гласуването. możemy przejść do punktu szóstego. Wytwarzanie, wprowadzenie. И така минаваме към точка 6. Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на директива 90-167. Докладчик е госпожа Агилера. Водеща комисия е нашата. Има и становища от Комисията по околната среда, нашия колега Норберт Линс. Виждаме, че има и становище от правната комисия. Имко реши да не излиза със становище. И така госпожа Агилера Извинявам се. Имате думата, госпожо Агилера. Много благодаря и добър ден на всички. Благодаря ви, господин председател. Трябва да кажа, че е, всъщност е добре, че в дневния ред имаме тази точка днес. Вчера проведохме триалога, който всъщност доведе преговорите до край по този регламент за медикаментозните фуражи. Работихме доста бързо, но все пак трябваше време, защото си спомняте, че при този регламент – по принцип е тясно свързан с регламента за ветеринарните лекарствени продукти, за който отговаряше Енви. Те също финализираха триалога си, така че и по двете предложения сме приключили триалозите. Мисля, че повечето от нашите цели са постигнати. Вече имаме хармонизация в използването и производството на медикаментозните фуражи. Мисля, че това е изключително е, значимо при борбата с антимикробната резистентност. Показваме, че всички употреби на медикаментозните продукти и антибиотиците в оражите на животните – подлежат на регулиране. Това е посланието на парламента и нашата комисия. Що се отнася до устното приемане на такива медикаментозни продукти, това се регулира от делегиран акт. Необходимо е да сме сигурни, че всичко, което стига до животните и като фуражи от трети страни, отговаря на същите условия, като се позоваваме на член 127. За нас е много важно, че постигнахме това и можем да бъдем изключително доволни. Още нещо, преди да приключа – Профилактиката. Профилактиката с антибиотици вече е категорично забранена. Това беше целта на Европейския парламент, която се покрива сега и от регламента за ветеринарните лекарствени продукти и от този за медикаментозните фуражи. Предполагам, че ще влезем с тази тема в пленарна зала през октомври, ако не се лъжи, тогава вече ще гласуваме окончателно. Искам да благодаря на всички, на докладчиците в Сянка, на секретарията, на Гонсало Масеро, на Маги, асистентка в групата на социалистите. Благодаря и на Магдалена, на моята асистентка. Без тях нямаше да се справя с един толкова технически по естеството си регламент. Благодаря на всички политически групи, на всички, които помогнаха за това да постигнем целта си, защото това не е цел само на моята група, това е цел – на всички. Ние трябва да се борим с антибиотиците в фуражите за животните. Следователно, пак казвам, мисля, че можем да се поздравим и трябва да благодарим на техническия екип и всички докладчици в Сянка. Благодаря. Czy mamy jakieś zgłoszenia? Не зная дали някой иска да вземе думата. Господин Буда. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко искам да поздравя госпожа Агилера за положените усилия по това твърде техническо и в крайна сметка трудно досие. Въпреки това постигнахме много добър резултат. Искам да обърна внимание, че държавите членки трябва правилно да прилагат този законодателен акт, защото стана известно, че някои ферми в Нидерландия използват забранени вещества в производството на яйца. Ние полагаме всякакви усилия но резултатът не винаги е какъвто трябва поради липсата на добро изпълнение. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам желаящи. това. отново към вас, госпожо Агилера. Аз няма какво да добавя. Това, което най-важно е, най-важно е хармонизацията чрез този регламент. Ние постигнахме своята цел и пак казвам, това беше много важно, за да продължим да служим за пример. Това беше и нашата цел. Благодаря. Много ви благодаря. Това означава, че можем да преминем към следващата точка от дневния ред. А тя е за нашето посещение в Финландия. Бих казал няколко думи като встъпление. Делегацията ни беше в Финландия на 7, 8 и 9 май тази година посетихме Кайни и Северно Саво в северо-источна Финландия. Посещението даде възможност на членовете на комисията да се запознаят с особеностите на финското земеделие. Посетихме и еленовъдна ферма, където на място можахме да видим как се организира селско-стопанско производство в райони с природни ограничения. Освен това, делегацията посети стопанства, които са част от е, биоекономиката и горското стопанство. Над 70% от територията на Финландия е гориста, затова горския фонд е основен фактор за развитието на економиката на Финландия. Запознахме се с системата на управление на горите – Видяхме на практика какво означава активно и устойчиво управление на горския фонд с е, запазване на биологичното разнообразие. Внедрени са много иновации в горското стопанство. Степента на механизация и автоматизация в горското стопанство е много висока Запознахме се и с производството на биогорива. Изключително интересни обекти бяха подбрани. Използвам случая да благодаря най-сърдечно на госпожа Елси Катайнен за организираното посещение. Беше много интересно. Много интензивна, наситена беше програмата ни. И беше много приятно посещението. Много ведра работна атмосфера беше създадена. Може би да дам думата на госпожа Катайнен и след това на членовете на делегацията. Госпожо Катайнен, заповядайте. Благодаря, господин е, председателю. Благодаря ви за сърдечните думи. Аз на свой ред искам да благодаря на секретарията и на всички колеги, които посетиха Финландия. Министерството, неговите структури, земеделските стопани – Местните граждани с много голям интерес и нетърпение посрещнаха посещението. То беше и широко отразено в медиите. Северна Савония е родното ми място, специализира се в млечното производство и е известно с горското си стопанство. Финландия е много рядко населена. Имаме много езера, много гори. Както каза и председателя, над 70% от територията ни е заета от гори. Имаме и хиляда езера. Все още имаше сняг В Северна Европа в началото на май уж трябваше да е пролет, но все още имаше сняг. Може би най-екзотичната част от програмата ни е, беше посещение в еленовъдно стопанство и среща с Сдружението на еленовъдите. Съсредоточихме се върху три основни теми. опасността от хищници, най-вече вълци, както и ролята на младите еленовъди за сектора. Председателя на Централния съюз на собствениците на стопанства и гори Министъра на селското стопанство Яри Лепа присъстваха на работния обяд. Посетихме е, и дървообработващо предприятие в е, град Каяни. Посетихме и фабрика за производство на биоетанол, която работи с възобновяеми енергоисточници. Много интересно беше да видим как от е, съседната дъскорезница е, се е, използват дървесните отпадъци за производство на биоетанол. Посетихме и Помса, водещ производител на машини и техника за горското стопанство – успяхме да се убедим как с съвременни горско, горски комбайни се управлява устойчиво горския фонд. При 70% от територията на Финландия заета с гори трябва да приложим такава система всеки собственик на гори има задължение по закон да опазва и управлява устойчиво горите. В град Виерма имахме посещение в фабриката на този производител на машини за горското стопанство Посетихме и типична семейна е, фирма, която произвежда мляко с робот-дояч и съвременна техника. През последния ден имахме възможност да посетим и производствения е, обект в Олви видяхме как в хранително в хранителната промишленост широко се е, използват роботиката и автоматиката. В Тивен Мапа посетихме стопанство, което се възползва от схемите по втория стълб – И стигнахме и до едно езеро, но беше толкова студено, пък и беше късно вечерта, че не си заслужаваше да рискуваме. Ето накратко как протече нашето пътуване. Мисля, че стана ясно колко разнообразни са условията в Европа и колко различни са в Северна Европа. Благодаря. Благодаря на всички колеги е, за вниманието. Благодаря. Много благодаря. Госпожо Катайнен и още веднъж искам да изразя нашата признателност за организирането на това посещение. Господин председател, по същество няма какво да добавя, освен да подчертая това, което беше казано. Наистина беше много интересно пътуване, най-вече във връзка с горското стопанство, което много ме интересува, най-вече иновациите там, поради което искам да благодаря на колегата Катайнен за чудесната подготовка и провеждане на това пътуване. Благодаря. Много благодаря. Аз също искам да благодаря на Елски и нейния екип за организирането на това посещение. Трябва да кажа, че аз бях очуден от това колко гостоприемни са хората и колко красива е тази страна. Някои може да попитат къде са горите. Аз ще кажа, горите са навсякъде. Е, много различно от собствената ми страна, където само малка част е горска. Освен това виждаме как се работи с горите. Всичко се презасажда. Освен това е, горските площи се увеличават съвсем не намаляват. Има и много е, добър дърводобив и също така устойчиви енергоисточници. Това също беше доста интересно да се види. Е, видяхме и дългата граница с Русия, разбрахме, че продуктивният сезон е много кратък и това е предизвикателство за много от селските стопани, защото е трудно да бъдеш конкурентен на европейския пазар. Но фермерите имат добри предприемачески умения, те използват новите технологии и това им дава предимство – ние говорихме и за политиките, като тези за най-необлагодетелстваните райони, защото там наистина сезонът е много кратък. Благодаря, господин Агню. Аз всъщност не участвах в това посещение, макар че с удоволствие бих участвал. Очевидно, вие сте видели доста неща но 2009 година прекусих цяла Финландия, като започнах от източната и страна. Финландия има много добра мрежа от пътища, но като се стигне до руската граница, там вече почти не се виждат пътища на картата. И това е забележително. Финландия наистина се е превърнала в една приятна за живеене страна единствено чрез политиките си, докато от руската страна очевидно е неприятно. Е, вие говорихте за индустрията в Финландия. Продължава ли нейното съществуване? Веднага ще ви отговоря. Благодаря, ще отговоря на финландски язик. В Финландия има много малко ферми, които се занимават с захарно цвекло, тъй като това е традиция от миналото. Сега има само няколко стопанства и само една захарна рафинерия, която е останала – в Финландия. С други думи, можем да кажем, че това производство е намаляло драстично. Благодаря и на колегите, които бяха в Финландия. Благодаря и за милите им думи. Надявам се в бъдеще отново да дойдете. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Мисля, че нашият опит в Финландия със сигурност ще ни помага в ежедневната работа. Много беше интересно, много беше интересно и да разберем повече за финландско-руските отношения, както и всичко, което Финландия прави в това отношение. Говорихме и за работата на Финландия с Балтийския регион. Кратко беше това пътуване, но Финландия, видяхме, е страна, която е богата с вода. Особено на север Видяхме също така, че в Финландия се произвежда мляко и различни млечни продукти, като се използват местните специфични условия. Имаше и други членове на нашата комисия, един от тях от Гърция. Това може би е било полезно и за гръцко-финландските отношения, така че още веднъж искам да ви благодаря госпожо Хайтенен. Благодаря и на асистентите. Вие бяхте много активни, грижихте се за нас, така че искаме да ви благодарим и на всички останали. С това приключваме тази точка в дневния ред. Благодаря, госпожо Катайнен. С други думи, дами и господа, ние приключихме тази част от нашето заседание. Успяхме да разгледаме първите няколко точки бързо, защото проявихме голяма дисциплина при гласуването. И тъй, приключваме с тази част от заседанието. Предстои ни много работа за заседанието на координаторите. Затова ще помоля то да започне 15 минути по-рано. Не знам дали това е възможно обаче. Да започнем в 11 без 15, 10 и 45. До тогава почивка. А след обеда продължаваме работа в 14.30, защото ще се срещнем с комисаря. Моля ви да дойдете точно в 14.30 часа. Надяваме се да има достатъчно голяма група от членове, когато дойде комисарят. И тъй почивка до началото на заседанието на координаторите което ще е при закрити врата. До следобед!